Съобщавам ви, че изброените членове на парламента внесоха предложение за възобновяване за на излъчванията на телевизия НТВ в Китай. Предложението събра повече от половината подписи на членовете от парламента и съгласно нашия правилник ще бъде разисквана и публикувана. Сега думата има колегата Карпат. Е, е, благодаря, господин председателю. От името на тези, които подкрепят тази инициатива, искам да благодаря на 440-те всъщност повече от 440 депутати, които се подписаха под е, това предложение. Искаме САД да поднови своето излъчване с телевизия ченде. Това е основно право, а нашият парламент демонстрира, както го направи и при наградата Сахаров и с други борци за свобода, че що се отнася до правата на човека, ние винаги защитаваме китайския народ. Благодаря ви. Благодаря ви съгласно дневния ред. Следва гласуване по упростената процедура за доклада на госпожа Матю, бюджетен контрол на средствата на Европейския съюз в Афганистан. Гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Моля ви заемете местата си, за да гласувате.